така, колеги, стигнахме до гласуване. До гласуването. <laughs> И така, колеги, Първото гласуване е по доклада на госпожа Регнер, искане за снемане на имунитета на Стив Брила.